Добре дошли в Европейския парламент, господин президент. Добре дошли отново след 18 години. zaszczyt i przyjemność dla mnie witamy prezydenta Жозе Рамоза Орте. Уважаеми господа депутати, радвам се, че им възможност да приветствам в Европейския парламент президента на Демократичната република Източен Тимур. Някои от вас си спомнят речта на президента Хосе Рамос Хорта, от преди 18 години. Тогава Източен Тимур все още не бе независима държава и само някои от най-смелите лидери на опозицията бяха хора с достатъчно кораж, за да могат да изразят подобни смели амбиции. Като активен член на опозицията по това време в Европейския парламент – господин Рамос Орта бе възприеман като ръководителят на движението за независимост и той излезе с план от пет точки, в който се искаше независимост, освобождаване на политическите затворници, премахване, разполагане на международни военни сили и Европейският парламент приветства този план. През 1986 година 1996 година господин Рамор Схорта получи награда, Нобелова награда за мир. След това друг негов колега получи наградата Сахаров на Европейския парламент. След това референдумът в източен Тимор мина и се премина към един доста тежък период на помирение в страната. Трябваше да бъдат изградени солидни институции, така че да може да се откликне на потребностите на гражданското общество. Европейският парламент постоянно подкрепяше амбициите и действията на президента и демократичните промени в източен Тимор. И така през 2002 година страната получи своята независимост. Нещо, което е важно не само за източен Тимор или Тимор Лесте – Президентът на Източен Тимор посещава много страни, за да разясни на представителите на гражданите на тези страни, че е възможно да се изгради едно по-добро бъдеще за тези хора. И така, господин президент, приветствам ви в Европейския парламент и ви давам думата. Господин председател, дами и господа, ще започна изказването си на английски, а след това ще премина на португалски, след което ще премина отново на английски. Бих могъл да се изкажа на пет от европейските езици, но няма да го правя, за да не се объркам и аз. Така че, ще говоря на английски и португалски. Много се радвам, че имам възможност да се изправя пред тази високо уважавана институция. Институция, която е представителна за богатото културно многообразие и дълбоки и демократични традиции в Европа. Вие успяхте е, да доведете е, Европа от е, един свят е, на раздора е, до един свят на съюзничеството, на дълбоката солидарност между народите. И затова позволете ми като лауреат на Нобелова награда за мир от 2008 година, аз лично да представя Европейския парламент е, е, като кандидат за такава награда за в бъдеще. В Азия има две, два нововъзникващи гиганта, чието сенки са хвърлени върху останата част от континента. От другата страна стои Америка. Европа може да е мостът между тези сили. Един мост, в който приобщаването е ценност. Приобщаване от красивите брегове на Португалия до източните краища на Европейския съюз. Много се радвам, че могат да изкажа през вас своето уважение към Европейския парламент и всички европейски институции, особено председателя Жозе Мануел Барозо, който а, над три десетилетия ни подкрепя в нашата борба за свобода. Като млад политик, дипломат и след това държавен секретар, външен министр и накрая министр-председател на Португалия, той винаги е бил запален защитник на Тимор Лесте както и на много други борещи се за независимост народи в Африка и Латинска Америка. Искам също така да благодаря и на всички депутати на Европейския парламент и на тези, които вече не са тук. В крайна сметка хората остаряват, всички остаряваме и не можем да избягаме от това. Но искам да благодаря на всички депутати в Европейски парламент и отляво и отдясно на политическия спектър за това, че ни даде трибуна. Много благодаря на всички депутати от Португалия, от всички партии, които през 90-те години, които дадоха тогава част от своята лична заплата на а, човека, който сега е външен министр на Тимор-Лесте, е доктор Захариас. И всеки месец членовете на Европейския парламент от Португалия даваха част от своята заплата, за да подкрепят нашето представителство тук в Брюксел. И именно Европейския парламент е, бе първата институция в целия свят, която ни даде трибуна, която ни даде възможност да говорим за каузата на Тимор Лесте. Именно заради това аз идвам тук с едно чувство на огромна благодарност към всички вас. Нека сега да премина на португалски. Ще говоря за целите за развитие на хилядолетието. Ще говоря за това как се справяме в моята страна и какво се надяваме, че ще направи международната общност за нас. Тимор Лесте не, е, не беше независима страна през 2000-та година. Представихме своя първи доклад – по целите на хилядолетието през 2004 година. Тогава зададохме за първи път целите, които искахме да постигнем. От тогава насам се радваме на мир в източен Тимор и за това има възможност да постигнем висок економически ръст е, от над 12% годишно. Бедността е, спадна с 9% за две години а детската смъртност, смъртността сред децата под 5 години е сведена до нива под целите поставени и за 2015 година. Посещаемостта на училищата през 2007 година беше 7, над, около 70%, за 2009 тя вече 83%. Е Имаме съвместна програма с Куба и вече е, очакваме е, да можем след 2-3 години да говорим за пълно преодоляване на неграмотността. 20 до 30% от бюджета на държавата отива за образование, и социална политика. Всичко това стана възможно чрез преки парични трансфери за по-възрастните, за ветераните, за хората с увреждания, а също временно увеличихме площа на обработваемата земя и увеличихме количеството произвеждана храна. Има също така план до 2030 година за развитие, така че да покачим стандарта на живот и да спасим хората, е, които е, е, от векове живеят в бедност. Що се отнася до залежите от нефт, много се радвам, че мога да споделя с вас, че инициативата за прозрачност в добивните индустрии класифицира Тимор Лесте в своя доклад от юли тази година като страната на първо място в Азия и на трето място в целия свят по отношение на прозрачност и ефективно управление на приходите от ресурсите от нефт и газ. 30% от членовете на парламента на Тимор Лесте са жени – правителството и в министерства, като това на финансите, на съдърността и социалната справедливост, ам, както и в прокуратурата, главните е, главният прокурор и министрите са жени. има и младежки парламент, в който има представители е, между 12 и 17 години. Като цяло очакванията бяха надхвърлени. Младежкият парламент е, е парламент, в който има 68 момичета и 62 момчета. Тимор Лесте много се радва, че може да се похвали, че е, се радва на най, един от най-хуманните режими в света. Забранихме смъртното наказание. Não 28 години е максималното наказание с затвора в нашата страна. Няма доживотен затвор. Ратифицирали сме всички основни конвенции за правата на човека в международен план докладваме пред съответните институции и възнамеряваме да полагаме още повече усилия за зачитане на правата на човека, свободата и достоинството на всеки. Нашата конституция признава върховенството на международното право над националното. Това означава, че цялото ни законодателство трябва да се привежда в съответствие с международните разпоредби. Сега преминавам на английски. Ще говоря за промените в климата. Ще говоря по тази тема съвсем накратко, тъй като времето е ограничено. Действително, богатите и най-силните страни най-много са допринесли за влушаването на състоянието на околната среда, но всички ние си даваме сметки, че напредъка на науката, технологиите и промишлеността през последните 200 години са донесли огромни ползи за всички. Дори и там, където тези ползи са разпределени неравно. Но ние в развиващия се свят не трябва да обвиняваме за всичко, което се е случило с планетата, богатите и мощни страни, защото и ние носим своята отговорност за разрушаването на своите гори, реки, езера и морета. Азия има точно такава отговорност, каквато има и Европа за полагане на усилия за предотвратяване на климатичната катастрофа. Крайна сметка в Азия живеят почти половината от всички хора на Земята. Длъжни сме да модернизираме економиките си, да подобрим живота на милионите бедни в Европа, но за тази цел, оказва се, използваме все повече енергия, която се добива от земята и много от Възникващите економически сили в Азия прекосяват океана, за да търсят източници на енергия на други места, в Африка и в Латинска Америка. Затова Източен Тимор работи заедно с Малдивите. И така ние сме две от най-малките страни в Азия, но призоваваме за общ план на Азия за устойчиво развитие за защита на околната среда и за възстановяване на околната среда, за управление на земите и водите, образование и здравеопазване за всички и елиминиране на бедността и неграмотността. Отправяме призив към богатите и силните. Призоваваме ги да се запитат дали действително са изпълнили ангажиментите, които са поели пред телевизионните камери и дали действително са помогнали на развиващия се свят, за да направи крачка напред. Много често лидерите на развиващите се страни получават обвинения. Твърди се, че са получили много средства, които не са използвали както трябва. Донорите обаче трябва също добре да анализират политиката. Има солидарност и в Съединените щати, и в Европа, и в Япония към хората, които страдат в по-бедните части на света. Но онези, които дават, е, трябва също да се погрижат е, този дълъг и безкрайно процедурен и бюрократизиран процес на прехвърлянето на средствата да бъде преодолян, за да не се обезкуражават нашите страни. Донорите трябва да инвестират по-голяма част от тези средства в селското развитие, селското стопанство, инфраструктурата, сигурността на продоволствието, образованието и чистата вода. Трябва да укрепват националните институции и е, демократично избраните лидери и за тази цел трябва да има повече пряка отраслова подкрепа за да може е, действително тези лидери да предоставят съответните услуги за развитие. Много жалко е, че много малко страни е, са изпълнили целта 0,7% от брутния вътрешен продукт за помощ за развитие. От друга страна, на международните конференции се е, поемат е, огромни щедри ангажименти а, в присъствието на кинозвезди и популярни певци, а в момента, в който се оттеглят камерите и звездите, тези обещания се забравят. Десетки ми, милиарди долари могат да бъдат намерени за спасяване на банки, за страхователни компании, измамници в областта на недвижимото имущество. Виждаме как се плащат десетки милиони долари в вид на бонуси на най-безотговорните а също времено не се дават средства за развитие. Вярваме, че един добър начин, един мъдър начин да се помогне на страните, които страдат от последиците от финансовата криза, би бил да се опрости дългът за на, на най-малко развитите страни и на островните страни, защото това са страни, които се сблъскват с външни вътрешни предизвикателства, като нестабилност, промени в климата, екстремизъм. Това се случва в много части от света, но особено в Юго-Источна Азия и в региона на големите езера на Африка. Тимор-Лесте е привилегирована страна, защото ние нямаме какъвто и да било външен дълг. Така че нашия призив към вас не е мотивиран от, от нашите интереси. През 2010 година изданието на Economist за годината ясно показва, че Тимор Лесте днес има най-високия излишък като процент от брутния вътрешен продукт в света и няма нито цент външен дълг. Независимо от това, обаче, ние сме длъжни да правим солидарност към онези страни, които са силно задлъжнели, които не са способни да изплащат дълговете си и които представляват капан а, за милиони души по света. Ако може изведнъж да се намерят толкова много средства, за да се спасяват банки и застрахователни компании, тогава нека да не забравим, че е необходимо да помислим и за своите морални задължения и политическата мъзр... мъдрост, която изисква да се преборим с дисбаланса, в който живеят някои от най-слабо развитите страни. Един дисбаланс, който се вижда навсякъде в нашия съвременен свят. Уважаеми господа депутати, днес искам да изразя своята дълбока благодарност към вас, към Европейския парламент, към европейските лидери – към всички наши партньори за развитие. И с смирение искам да призная, че и ние правим грешки, и ние имаме своите ограничения. В Тимор Лесте и в голяма част от развиващия се свят – Не би трябвало да се караме и да изнасяме проповеди на развитите страни, само защото те са ни изнасяли проповеди години наред. А трябва просто да се захванем сериозно и е, да се опитаме да изведем а, всички тези стотици милиони хора от ужасната бедност. Навсякъде може да се работи добре. И в източен Тимор, и навсякъде другаде. През последните години отбелязахме значителен напредък. Нашата независимост е само от 8 години. Някои от цифрите вече са ви на разположение. Има обаче много други области на постижения, които няма как да се измерят количествено, но те са не по-маловажни. Ето, например, Успяхме да излекуваме раните на обществото си. Успяхме да помирим разделените общности. Успяхме да излекуваме раните на а, връзките си с Индонезия. И вече имаме отлични отношения между Източен Тимор и Индонезия. Успяхме да изградим мостове към целия регион. Установихме дипломатически отношения с над 100 други страни. Това са постижения, които не подлежат на количествено измерване. Нашия народ, въпреки огромните рани на 24 годишната окупация, няма зъб на никого. Такива са нашите ценности. И смятаме да отговорим на очакванията на народа си и да ги поведем към едно мирно, проспериращо бъдеще. Нека Господ да ни благослови. Благодаря. Благодаря, господин президент. Преди 18 години, като лидер на опозицията в Източен Тимор, с голяма дързост и прозорливост, а днес, като президент на една свободна страна, ви посрещам тук. Поздравление, господин президент! е всичко най-хубаво на вашата страна и на вашия народ. Благодаря ви за изявлението пред нас.